няма да има отрицателни последици. Дам думата на госпожа Хенчер. Благодаря. Благодаря за всички изказвания. Много интересни идеи бяха разменени тук. Ние сме, и двамата сме много благодарни за а, този а, принос към по-нататъчните стъпки по работата на този доклад. Сега ще се занимае с трите въпроса на господин Тюрмес. Например, иерархията, като онази, която намираме и в други полит... в политиката за отпадъците. Това е важно действително, особено ако искаме да съчетаем централизация и децентрализация, трябва ни иерархия на нормите Второ, известната доктрина Морони, това е много старо дело от а, времето на договор за общност за въглища и стомана. Съдът а, постанови да не се предоставя твърде много правомощи на изпълнителните агенции. Това беше изтълкувано много на широко при създаването на агенцията Acer. Това е Агенцията на Европейски енергийни регулатори. Един вариант е да се избавим от политическите и правни ограничения на това дело и да започнем от начало, така да се каже. Един последен въпрос, как да засилим своето влияние, е, своята мощ с, е, с обединено закупуване на газ, например, ясно е, че е, солидарността като купувачи е много важна, без, разбира се, да се нарушават антитръстовите правила в Европа. Идеята е да има по-голяма тежест – това може да стане, като се обменя информация между фирмите, като се преговаря с един доставчик и като се осигурява обща платформа. Разбира се, е, за това е необходима допълнителна работа. Благодаря ви много. Благодаря и аз за обясненията. Ако има Кратки въпроси. Синкартон. Не повече от 3-4. 30 секунди, не повече. За въпроси. Благодаря, господин председател. От Валонс, представлявам Валонския парламент в Белшия, в Белгия и Комитета на регионите. Поздравявам ви за тази конференция и благодаря на двамата експерти. Споделям тяхната убеденост. Европа има нужда от глътка въздух и Европейската енергийна общност и новия договор дават възможност за такъв, за тази глътка въздух. Можем да мечтаем, трябва да мечтаем, само че трябва тази, тези мечти да намерят конкретна насока местните и регионални власти играят изключително важна роля. Ето защо а, споразумението на кметовете, прият от а, Комитет на регионите, е много важен инструмент, за да се осигури истинска солидарност. Усилията за Европейска енергийна общност ще а, председателят прекъсва оратора. Много сме благодарни за подкрепата на кметовете. Господин Свобода има думата. 30 секунди. Благодаря. Един кратък въпрос към авторите. Как протича процеса сега? Вие сте подготвили проучване. Сега ще разработвате някои от идеите, които възникват тук и ще обмислите всичко в детайли. Така ли е? Как ще подходите от тук нататък и как ние да подходим с вашето проучване? Госпожо, имате думата. Е, Анна Зелевска от Полския Сейм. Високо оценявам днешната ни среща. Възнамерявам да взема думата и в работна група. Сега е един, една кратка бележка. Когато говорим за разпоредби, които насърчават обща енергийна политика, думата договор е ключова и трябва да я избегнем, защото всички мисля, че иска да избегнем тази дума. Обаче, мисля, че всички ние бихме искали да получим по-ясна информация в рамките на каква на, на какво говорим за тази обща единна енергийна политика? Стратегията Европа 2020, според мен, е отговора. Ето там можем да развием тази тема. Председателя, имате ли други въпроси? Кратки, моля, последна. Последен имате думата. Е, е, микрофон. Моля, включете си микрофона. Е, Няма да се връщам на на това, което беше казан моят колега за френската позиция. Дебатът ми е много интересен. Искам само да кажа някои думи за процента намаляване на емисиите на парникови газове в климатичния пакет. Някои държат на 30%, а не 20%. Аз смятам, че трябва този въпрос да се обсъди внимателно и да се, за, да се въпросът да се обвърже с желанията на, други, на международните партньори, но аз съм за 30% вместо 20%. те Благодаря. Имате думата за окончателни бележки. Дамата най-напред. Благодаря ви какво ще правим от тук нататък? Ние сме юристи и академични работници, така че за нас е изключително важно да можем да участваме и да стартираме в такива дебати, както сегашния. Вече отбелязахме едно начало. Надявам се, че е, ние също ще разработим своята програма, както и нашите е, участниците в нашите срещи ще могат също да е, обмислят как да подходят от тук нататък. Но разбира се, първо е да, важно да се развие идеята, а след това да се стартира дебат на всички възможни нива защото а, използването на енергия, енерги, енергийната ефективност са много важни теми, както на регионално, така и на национално ниво. Така че в момента това мога да кажа по отношение на въпроса ви, какво следва от тук нататък. Надяваме се, че тази идея няма да остане само наша, напротив всички ще я прегърнат и дискусиите ще продължават. Благодаря. И от мен една бележка по отношение на думичката договор, която може би притеснява държавите членки. Можем да я наричаме нещо друго, може да я наричаме единен акт. Просто можем да сменим думата, ако притеснително думата договор. Председателя, благодаря. Благодаря на всички, благодаря на нашите експерти за предоставената информация. Благодаря и за отговорите на въпросите. Много ви моля да ме изслушате още няколко минути, защото сега ще ви запозная с много важна информация. Преминавам на полски язик. Сега се разделяме на три работни групи. Първата – енергийна сигурност, разнообразие, солидарност и взаимна свързаност в енергийните доставки. Председателите са господин Хана Свобода а, и госпожа Торбил от шведския Рикстаг. Докладчика е колегата ни от Европейския парламент Волски. Тази работна група продължава работата си тук, в тази зала. Втората работна група енергиен единен пазар, конкуренция, регулация и цена на енергията. Съпредседатели Гиермо Марискал, Аная от Испанския парламент и Адина Йоана Валеан от Европейския парламент. Докладчик е господин Феликс Лавия Мартинес от Испанския парламент. Тази работна група, втора работна група, ще заседава в зала 3C50. Като излезете от залата, точно от среща на същия етаж. А третата работна група енергия и околна среда, възобновяема енергия, технологии. Клод Термас от Европейския парламент и Хосе Егнатиус Палатиус Ласте от Испанския парламент ще се председателстват заседанието докладчик Хесус Еликве Лопес, също от Испанския парламент. Тази работна група ще заседава в 1А002. Два етажа по-долу. Точно под нашата сегашна зала. ще намерите указателни стрелки за залите. Освен това, молим докладчиците до 9 часа утре сутринта да са готови с обобщения си доклад, така че да могат да ни запознаят с заключенията си на пленарното среща утре сутринта. Надявам се, че те ще успеят да приключат тази вечер. В 7.30 тази вечер ще има коктейл и а, официална вечеря. Горещо ви каня. Те са организирани в тази зала в Ехути Медюин, първия етаж. Намира се точно пред заседателната зала на първия етаж на работна група номер 3. Така че Ехуди Менуи мястото за тази официален коктейл също е обозначен. И сега приключваме с това заседание, след това работим по групи, а накрая имаме коктейл и официална вечеря. Благодаря ви, колеги. Благодаря и на колегите от Испанския сенат. Благодаря, колега. Dear colleagues, could we start the meeting, please? Уважаеми колеги, започваме заседанието. От името на съпредседателя и от мое лично име, позволете да ви приветствам Съжаляваме, че не можем да ви предоставим по-дълга почивка за кафе, за чай. Е, знаете, че само отвън може да се пие кафе, не може да се внася тук в пленарната зала. За мен е чест да открия заседанието. Ще дам и думата на колегата от Шведския парламент. Казвам се Ханес Свобода и съм член на Европейския парламент от 96-та година вече. Участвал съм в Международната комисия, в Комисията по индустрия и енергетика, а също така и делегацията Централна Азия, която също много активно участва в работата в областта на енергийния сектор, както участвам и в работата на делегацията с САЩ. Надявам се, че няма да повторим дебата, в който току-що участвахме в пленарната зала. Докладчика ще ни запознае с темата, след което ще дискутираме основните въпроси. В един момент ще трябва да изляза, защото имам друг ангажимент, за което ви моля да ме извините. И Господин Волски, докладчика, е, е член Европейския парламент е от Полша, председател беше на Комисията по външна дейност и в е, това си качество подготви и доклад за енергийната политика. Този доклад бе гласуван почти с единогласие, подкрепен беше от останалите политически групи и а, постигна голям консенсус, голямо мнозинство. Много се радваме за това. Постигнато единогласие и мнозинство по отношение на много аспекти, свързани с общата външна политика, особено в дела и за енергийния сектор. Изключително важно е това в миналото, за изминалия пари, период. Не е нужно да ви припомням кризата с доставката на газ, но важно е да се изгради една обща позиция, така че това да не се случва никога отново. Директивата за газова сигурност също така давам много силна позиция на комисията, която може да разработи превентивни планове, така че националните правителства да бъдат готови в случай на евентуална бъдеща а, криза. Надяваме се, че в нашата група социал-демократи ще можем да постигнем съгласие и с останалите политически групи по отношение в рамките на Испанското председателство и по този въпрос. Това са множество различни дейности, по които ние активно работим. и се опитваме да разрешиме онези въпроси, които бяха повдигнати от нашите оратори гости в предишната сесия. Продължаваме с ограничението на времето за изказвания, но разбира се, най-напред ще предоставя думата на господин Волски, който ще ни запознае с основните аспекти на нашата тема. Той е един от водещите ни експерти в Европейския парламент. Имате думата. Uh, uh, Благодаря много, господин председател. Да, действително в Европейския парламент разговаряме още от 2007 година за общата политика в областта на енергията и и, и енергетиката и за сигурността на доставките на енергия. И в момента вече има и подкрепата на член 194 от Лисабонския договор. Както Хана Свобода ни припомни, е необходимо Европейския съюз да е единен на международната сцена и е да разглежда енергетиката не само като е, елемент на търговия и економика, но и като елемент на сигурност. От 2006 година насам стана ясно, че пазарът не може да разреши кризата, а и държавите членки по-отделно също не могат да го направят. За това е необходимо решение на общностно равнище. Търсим решение на нива Европейски съюз, защото Европейският съюз трябва да се погрижи за сигурността на всички държави членки и всички граждани. Енергията е геополитически фактор. И за това настояхме да се разработи пълноценна енергийна политика на равнище Европейски съюз – нещо, което бе подчетано и в изследването, което бе представено по-рано. Основният въпрос е как да съвместим енергийната политика, в която ни е необходима по-голяма солидарност, с възможността държавите членки сами да определят своята структура на доставки и енергиен микс. За да се съвместят тези различни елементи, са ни необходими различни предпоставки. Първо, необходима ни е политическа воля. И на този етап – има различия между парламента и съвета и политическа воля няма в достатъчен размер. Директивата за газа, за която а, говоря, а, вече е към края на своето разглеждане в парламента, получила е пълна подкрепа, но, меко казано, съветът не е напълно съгласен с този текст. Така че сега те първо ще стане ясно откъде идват пречките. Също така във връзка с член 194 разработваме законодателни актове, които да въведат принципите на солидарност и сигурност на енергийните доставки. Правните и институционални инструменти се предлагат а, се разглежда в този правен акт. Става дума за реакция на извънредни положения, на е, кризи и е, ситуации, в които е възможно да се прехвърлят прерогативи от е, държавите членки към е, общностното равнище и възможността за намеса при масови прекъсвания на доставките. И не само когато има заплахи, но когато е, тези заплахи са сериозно отвиснали над нас. Необходими са инвестиции в критичната инфраструктура, по-конкретно връзките между мрежите на държавите членки и предлагаме новосъздадената позиция на върховен представител в случая Лейди Аштън, да получи правомощията за реакция в отношенията с трети страни, които са от решаващо значение за този тип мерки, когато става дума за договаряне на споразумение. Всички тези изменения са включени в предложенията на Европейския парламент които ще се предадат на съвета и държавите членки. Действително амбициозна е нашата програма. Имаме различия с някои държави членки, които няма да споменавам тук, които предпочитат двустранно да си осигуряват доставките, не да работят с обединяване на суверенните правомощия и а, с съвместни действия. И трябва да се вземе решение по какъв начин, възоснова на член 194, ще се е, прехвърлят някои суверенни права на общностно равнище. Онова, което ние твърдим, не е напълно в синхрон с касното от доклада Делор, но се надяваме, че предложенията ще получат подкрепата на държавите членки. Ако ли не, ако няма решаване на този въпрос на общностно равнище. Нашите граждани ще трябва да плащат по-високи цени и а, е, има опасност от а, е, нови прекъсвания на доставките, каквито сме имали по-рано. Има някои уязвими държави в а, е, съседство на Европейския съюз, които ще бъдат поставени под натиск и могат да се използват и може енергетиката да се използва като политическо оръжие, което ще окаже допълнителен натиск върху Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много за тези уводни думи, които бяха кратки и точни. А сега се надявам дискусията да бъде оживена, спонтанна, няма да правим списък просто вдигайте ръка и аз ще ви давам думата. Ще се опитам да разчитам имената ви отдалече. Не винаги успявам. А, но нека да започваме. Дам думата на госпожа Микаели от Италия. Благодаря, господин председател. През последните години Италия е направила много за подобряване на енергийната си сигурност – сътрудничество с нейните европейски партньори. Целта беше да се подобрят мрежите за електроенергия и за газ, да се създадат повече мощности за съхранение на енергия, да се увеличат възобновяемите източници на енергия и да се разгледат е, депозитите, които са на разположение в Италия. Говори се и за изграждане на нова инфраструктура, която да е стратегическа за Италия и в областта на електроенергията, и в областта на доставките на газ. Едновременно с това производството на електроенергия от възобновяеми източници се е увеличило двойно през последните години. Работим и за намаляване на зависимостта си от изкопаемите горива, сътрудничество с страните от Г8. Опростили сме и процедурите за издаване на е, разрешителни за минна дейност за извличане на горивни вещества. Италианската стратегия в областта на енергетиката има за цел от атомна енергия до 2020 25% е, извинете, до 2020 година да е, енергията, която се е, е, изработва от възобновяеми източници и само 8% от изкопаеми горива. В момента е, от изкопаеми горива се произвежда 35% от енергията. Ако успеем, ще покажем солидарност към своите партньори и ще е, покажем, че можем да носим своята отговорност към всички в Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на господин Балчитис. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо бих желал да благодаря както на комисията, така и на Европейския парламент, на всички, които са положили усилия да променят посоката на политиката в енергийния сектор. Е, взети са някои важни мерки, бе прият енергийния пакет и редица други програми. Ние много добре обаче знаем, че нямаме вътрешен пазар на енергетика. Що се отнася до вътрешния аспект на нещата, настоящата политика и нейният курс е, са виновни за това – Държавите членки не прилагат напълно своите политики или не в достатъчно добър начин. Интересите на държавите членки също са различни в областта на енергийната политика и това не така дава възможност за насърчаване на пазара. Другата причина е липсващата инфраструктура. Не можем да говорим за вътрешен енергиен пазар, ако няма пълна свързаност на енергийните мрежи. Необходимо е да имаме обща позиция, що се отнася до външните доставчици на електроенергия, външните енергоисточници. Знаем след кризата между Украина и Русия, газовата криза, че тогава 18 държави бяха засегнати. И изводите, които трябва да си направим, е, че трябва да намалим зависимостта от външни доставчици. Трябва да насърчаваме собствената си европейска инфраструктура. И аз мятам, че е необходимо да сформираме колкото се може по-бързо необходимата структура, група в Европа, така че да се насърчават економическите интереси на Европа. Това би ни помогнало в бъдеще да избягваме подобни ситуации, в които държави членки, дори когато са много близко до външния доставчик, да плащат повече от една трета в сравнение с цената за други потребители в други страни. Това влиза в разраз с идеята за Европейската общност. И аз си мисля, че е, е важно да мислим за единството в енергийния сектор в Европа, когато говорим за бъдеща енергийна политика. Това, което е необходимо е да насърчаваме по-добре интересите и перспективите на всички 27 държави. Благодаря много за това, че първите оратори бяха кратки и точни. Давам думата на следващия колега. Благодаря, господин председател. Действително много интересен ден. Въпреки, че не съм експерт в областта на енергетиката, научих много. Нека първо да направя един коментар по член 194 от договора. Ако го разгледаме внимателно, става ясно, че както и много други членове в този договор, и този член е компромис. Въпреки, че той е, дава основа за е, правомощия на ниво и съюз, особено в областта вътрешен пазар и защитата на околната среда, там се казва и, че този договор не засяга правата на държавите членки да определят условията за експлоатация на техните енергийни ресурси. Представете си, че когато се преговаряш по този член, Имаше страни, които смятаха, че все още разполагат с много енергийни ресурси и това беше въпрос, който се обсъди и в Камерата на лордовете в Великобритания. И нещата са доста сложни, както чухме от юристите, които говориха в началото. Имам три въпроса. Първо, показаното от докладчика господин Сериош Волски за дискусиите, които преговорите в момента, които тъкат между парламента и съвета със сигурността на доставките на газ. Доколкото разбирам, парламентът иска в регламента да се включи ангажимент от страна на комисията да разработи дългосрочна стратегия за доставките. Смятате ли, е, че това предложение ще оцелее в преговорите? Не е ли сега времето колегите ни от националните парламенти да се опитат да наложат някакъв натиск върху своите правителства, за да остане този елемент след триалог. Вторият ми парламент е за директив... Е, въпрос е за директивата за запасите за... от нефт за извънредни ситуации. Иска се увеличаване на тези запаси до края на 2010 година. Какъв е напредъка при разработването на мощности за съхранение на тези запаси. И накрая последен въпрос за взаимодействието между въпроса за сигурността на доставките и устойчивостта. В дългосрочен план премахването на зависимостта от въглеродни горива на европейската економика би трябвало да намали зависимостта от външните източници на енергия. Няма ли обаче една опасност краткосрочното ни съсредоточаване върху сигурността да попречи да постигнем устойчивост? Така че много важно е как точно си взаимодействат устойчивостта и сигурността. Бих искал да коментирате по тези въпроси. Благодаря много. Благодаря за тези въпроси. Господин Сереш Волски ще отговори на тези въпроси. Аз също участвам в екипа преговарящ с съвета по сигурността на доставките на газ и според мен това не е а, а, въпрос, по който имаме различия. А, има някои въпроси и, и области, в които а, именно комисията има а, а, правомощие да променя или налага вето върху някои от плановете на държавите членки. Се надявам, че през следващите 2-3 седмици ще имаме ясен отговор на този въпрос. Господин Енцио от Румъния, е, член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. По отношение на енергийната сигурност за Европейския съюз. Според мен, енергийната ефективност е изключително важна, за да тъй като ако консумираме по-малко, ще разполагаме с повече енергия. Е, Европейския съюз може да направи това. Има регламент, който е на лице. Изпълнението му е много важно, за да се осигури енергийната сигурност на Европа. Сега имам някои съмнения или може би въпроси. Хубаво е да се запитаме дали държавите членки ще могат да бъдат убедени в факта, че Европейския съюз може да им осигури енергийна сигурност. Може ли да осигури такава сигурност на всяка една от държавите членки? Много е важно държавите членки да бъдат убедени. Може би всяка държава членка трябва да даде своя принос на, енергия, на вътрешния енергиен пазар. Може би отделните държави членки трябва да се специализират в отделна, в отделен тип енергия. Следва да се отчитат географските, социалните и економическите характеристики на всяка страна, на всеки регион, за да могат всеки един от тях, всяка една от тях да даде своя принос. Като се създаде енергиен пазар Европейския съюз ще може да създаде енергийната сигурност на всяка отделна държава членка. За тази цел трябва да се анализират потребностите на всяка държава членки. Това е необходимо, за да могат да се намерят общи решения. Европейския съюз има нужда от обща енергийна политика, която да е по-категорична. Една енергийна общност – изисква единствен, изисква задължително солидарност от страна на всички държави членки. Нашите усилия трябва да бъдат колективни и това това трябва да бъде усилие от страна на всички 27 държави членки. Тъй като по този начин ще може да се даде е, конкретно очертание на усилията на Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор има думата. Искам най-напред да поздравя своя приятел Сариуш Волски за встъпителните думи и да му кажа, че одобрявам това, което казва. Искам да поставя акцент върху факта, че ние говорим за един изключително важен а, за Европа въпрос. И всъщност става дума за енергийната независимост. Мисля, че този проблем завсяга всички нас, но в по-голяма степен страните от Централна и Източна Европа. В доклада виждаме, че проблемът се всъщност състои в постигането на независимост от Русия. Смятам, че по тази тема, както и по много други, се пишат много доклади. Мисля, че се постига напредък. Е, не съм сигурен, но мисля, че се постига напредък. Мисля обаче, че трябва да се премине към нещо конкретно. Задължително е да се задълбочат проблемите, които са чисто национални, които ни разграничават. В е, стратегията която ни е представена спрямо Русия, но и спрямо енергийното производство. В някои страни се говори повече, в други не се говори за е, ядрената енергетика. Това е нещо като табу. Аз съм убеден, че за да бъде Европа независима, тя трябва да приеме ядрената енергетика. Аз съм напълно убеден, въпреки е, свенливостта. Но, що се отнася до енергийната независимост, мисля, че е, европейските страни, в това число и у нези, които проявяват неохота, трябва да осъзнаят това. Тъй като е, е енергийната независимост е спешна необходимост. Третата ми забележка е, че не е време сега да мислим за нови договори, нови текстове. Въпросът е да видим дали имаме воля за е, европейска енергийна независимост. Нямаме нужда от е, е, нови договори. Член 194 ни дава възможност и същото въжи и за разпоредбите за е, засиленото сътрудничество. Трябва да ги използваме. В петък е, беше проведена дискусия за и беше взето решение за разводите. В Европа аз мисля, че това е хубаво. Не може всеки да дърпа към себе си, но в крайна сметка тогава, когато няколко държави членки решат да вървят напред, трябва да имат възможност за това. Нямаме нужда от нов текст в тази област. Разполагаме с онова, което ни е необходимо като нормативна база. От това, от което имаме нужда е политическа воля. Ясна и категорична политическа воля. Без съмнение, без независимост ще ни предстоят сериозни кризи. Ето защо трябва да се замислим. И така, не бива да мислиме за нови договори, но за онова, което е необходимо да се постигне реална, независ... реална енергийна политика. Сега от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Първото нещо, което искам да кажа в тази връзка е да изразя благодарност за тази инициатива. Многократно в този парламент сме разговаряли по този въпрос. Понякога е имало противоречия между колегите от Националното ни асамблея. Но смятам, че това е една важна стъпка за заздравяване на правната рамка. Не знам дали това ще бъде договор или някаква друга альтернатива ще се избере. Има много възможности за засилено сътрудничество, подписване на договор, а и други опции. Затова смятам, че е важно правното основание да бъде засилено. Не бих искал да изключвам тук темата за политическата воля, защото тя е важна и парламентът и неговият опит показват, че когато се започне с с създаване на едина европейска политика или когато се започна, все още нямаше правно основание като член 194. Знаеше се обаче, че това е необходимо, защото възникнаха редица практически ситуации, като проблемите с кризата, с Русия, с Украина. И тогава още възникна въпроса за интегрирана европейска политика, енергийния пакет, регламента за енергийната сигурност, който бе споменат тук. Всичко това подсилва казаното от вас. Понякога политическата воля надхвърля правната необходимост, но сега това е важен въпрос. Става дума за трудни решения. Според мен ние се нуждаем от правна рамка. Това е първата ми точка. И аз се надявам тази инициатива да продължи да се развива в тази посока и да се стреми към постигане на това решение. След това бих желала да спомена няколко неща, свързани с работата на нашата работна група, именно диверсификацията. Когато говорим за сигурност, това означава наличие на свободни коридори, пътища до източниците, но ние обикновено говорим за традиционни пътища за постигане на сигурност и по-малка зависимост от досегашната особено по отношение на някои страни. Тук не става дума само за Русия, има и азиатски, има и африкански страни. И в това отношение трябва да се стремим към диверсификация. Това е, може би, едно банално изречение, защото а, ние в Европа взехме решение за пакета 2020 и често а, се чува, че така се чуват разсъждения, че се поставя под съмнение а, важността на тези решения, а, че става дума само за идеология, за разсъждения на политическо равнище. Не, това е наистина необходимо за задължителна диверсификация. И тук аз имам предвид възобновяемите енергоисточници. Целта, например, поставена от моята страна до, 20, 20 000, до 2020 година е комплексна цел – а, и това, което е важно, е предприемане на важни стъпки в областта на енергийната ефективност, а и економията на електроенергия а и а, така включването на междинни цели, защото ако не, нямаме тези междинни цели, ние няма да постигнем големите цели на 2020. -20. И когато говоря за диверсификация, аз не разсъждавам задължително за това да се насърчава задължително атомната енергетика. Това са национални решения. Във всяка страна се говори за енергиен микс. В моята страна също се обсъжда този въпрос. Има мнозинство, което държи на поемането на този курс. Други не са съгласни с възобновяването и насърчаването на атомната енергия. Аз съм от тази група аз мятам, че това, което е необходимо е много силна диверсификация, силна е енергийна ефективност цел постигане економии на енергия и използване на всички инструменти, които биха направили възможно постигането на енергиен микс и диверсификация. По този начин можем да гарантираме сигурност, липса на зависимост, без да се включва тук атомната енергетика. В заключение бих желала да се спра накратко на външната политика – ние а, имаме институционална реформа, започната в Европа. Върховния, имаме вече позицията на върховен представител по външните въпроси. А, така че действията в областта на външната политика в Европа сега биха могли да бъдат свързани с голямата тема за енергийната сигурност, защото това са важни аспекти не само от външно-търговска гледна точка, но и изобщо от гледна точка на свързването на а, економиките. Say... Благодаря. Аз бих казал, че енергийната сигурност може да се дефинира като нещо като геополитическа игра. Тоест, характерът на проблема не, се, не е а, от не е като игра. Ако приемем, че, гео, че енергетиката е геополитическа игра, ние трябва да кажем, че при тази игра а, не бива да допускаме е, всички да бъдат губещи. Когато се борим за общи коридори, за общи източници на газ, петрол, ние се конкурираме на глобално ниво. Централна Азия, Тюркменистан, нови източници, Китай, Индия, Европейски съюз, Съединените щати се конкурират за влияние и за ограничените ресурси в тази част на света. Ето защо аз бих казал, че е ясно, че има трудности при определенето на обща енергийна политика, защото в тази игра, както я нареках, има конфликтни интереси. Целта е тази конфронтация да се сведе до минимум, как да се формулират общи цели и задачи. Когато говорим за технология, очевидно има а, проблеми, свързани с кой ще бъде носителя на най-новите технологии, защото онази фирма, която е лидер в технологичната област, ще има и стратегическо предимство. Е, по, тази, по тези причина ние трябва да видим каква, какъв е характерът на играта, в която всички ние участваме. Трябва да видим какви ограничения, какви са трудностите пред е, определенето на обща, външ, обща енергийна политика. Благодаря. След сега ще дам думата на господин Кампуш от Словения. Благодаря, госпожо председател, драги колеги, експерти трябва да кажа, че този дебат е много интересен. Искам да кажа, че подкрепям идеята за обща енергийна политика на Европейския съюз. Някои от моите колеги вече споменаха някои много важни теми. И една от тях е, са инвестициите в отделни държави членки – мисля, че тук трябва да проявим мъдрост, различното ниво на развитие в различните държави членки трябва да бъдат сведени под общ знаменател. Трябва, да формулираме общи параметри. Като формулираме общи параметри в Европейския съюз, ще можем да осигурим равенство и равнопоставеност. и ще можем да предприемем общи стъпки към напредък при приемането на обща енергийна политика. Следващия оратор от Полския сенат. Благодаря. Искам да благодаря на господин Волски за отличните стъпителни думи, благодарение на което водим този дебат сега. Слушайки дискусията, оставам с впечатление, че всички са прави до известна степен, но е трудно как ще се примерят всичките отделни позиции. Едно нещо е сигурно. Общността, европейската общност на енергийна политика трябва да е базирана на солидарност. И Полша е една от първите държави, които се произнесе в полза на обща система за енергийни доставки, имайки предвид, разбира се, и конкретни политически и други предпоставки, имайки предвид факта, че ние имаме ограничени ресурси за петрол и газ. Освен това, чувстваме и известна опасност. Разбира се, общата политика предоставя и много възможности. Имайки предвид е, диверсификацията, солидарността, взаимната зависимост при доставките на енергия, мисля, че трябва непременно да ги разглеждаме съвместно и те, те трябва да са част от общото уравнение, което ще разпишем. Не е възможно да има диверсификация, ако няма пренос, преносни мрежи, за да може енергията да стигне там, където тя е необходима. Освен това, не, не можем да говорим за солидарност – ако не се укрепва инфраструктурата и не се разработват съоръжения за съхранение на енергията, която се генерира, произвежда или внася. Нужно е също така доставката на енергия и нейното съхранение да бъдат опазени от чисто политикански и политически игри. По отношение сега на темата за диверсификация. Разбира се, тук не, не бива да забравяме и въпроса свързан с спестяване на енергия, с а, необходимостта да се а, популяризира идеята за енергийна ефективност и, спест, и пестене на енергия сред гражданите на Европа. Някои Решения вече са взети в тази е, насока, включително някои от тях и в Польша, подкрепа на ядрената енергия. И ние до 2020 година ще имаме изгранена атомна централа, която ще влезе в мощност. Но първия ми въпрос към господин Волски е именно в тази насока – какво е политическата перспектива, каква е политическата воля, от която имаме нужда? Господин Волски а, спомена тези два аспекта, но все пак за какво говорим за перспективата, а, все още говорим, а какво остава за волята. Дори когато има политическа визия, понякога липсва политическата воля за нейното прилагане. Това е първият ми въпрос. А втория е следния. Съгласен съм с е, казаното от някои от ораторите, че не е ясно как ще се примирят тези противоречия, които съществуват сега. Отделните държави членки имат различни интереси и е трудно да се намери общото между тях, да, да се намери най-малкия общ знаменател – по смисъла на който може да се постигне споразумение. Понякога отделните е, браншове или предприятия в сектора също така имат разминаващи се интереси. И въпросът ми към Яцека, е кой ще плати за тази солидарност? Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Витпрод. Следващия оратор е от Френския сенат. Госпожо, имате думата. Всъщност, господин. Извинявайте, каза председателката. Госпожо председател, колеги, въпросите за енергетиката в Европейския съюз се характеризират с крайни становища. Всички цели са тясно свързани. Следователно е трудно да се води политика в определена област, вместо да, ако не се вземат въпросите в тяхната взаимна сигурност. Сега да вземем енергийната сигурност не може да се отдели от въпроса за, енергийни, за възобновяемите енергийни източници за научно-развойната дейност единният пазар почива върху единна мрежа за пренос. Решенията обаче не са никак лесни. Развитието на възобновяемите енергийни източници не означават непременно по-добра енергийна сигурност. Слънчевата енергия или новото поколение акумулатори са са много важни. Няма автоматична връзка между възобновяемите източници и енергийната сигурност, дори ако тази енергия е част от отговора. Искам да се върна и на въпроса за солидарност. Разбира се, ние сме съгласни с, евро... с идеята за европейска солидарност, особено когато има криза в доставките с... в държава членка. Това иска обаче интегрирани в... взаимни връзки. Тези мрежи са необходими още повече, че делът на възобновяемите източници нараства. Трябва да можем да компенсираме спадат в определена енергия с, с, с друг тип. Само, че солидарността не означава, че една държава не трябва да да полага непрекъснати усилия за инвестиране в инфраструктурата. Предложението за регламент за доставка на газ също така трябва да следи за това. В момент, в който говорим за економическо управление, Енергийното управление е също въпрос, който следва да се обсъди. Той е много важен. Сближаването на енергийните миксове съвсем не трябва да е цел на всяка цена. В зависимост от географското положение, интереси, всяка държава членка може да определи този микс сама за себе си. Мисля, че е, тази това разнообразие, тази различие може да спомогне за сближаване на енергийната общност, тъй като държавите, отделните държави стават взаимно свързани тогава, когато една държава членка разчита на производство на електроенергия от газ може в, е, в определен момент да, да се обърне за доставки от страна, която произвежда електричество от други източници. Засиленото сътрудничество извън договора е според мен е най-уместния вариант при сегашните условия. Благодаря за вниманието. Благодаря. Господина Фифте Мекиран от Турция. Благодаря. Много се радвам, че съм сред вас. Благодаря и на Европейския парламент и на Испанския парламент за поканата, отправена към мен. Аз съм председател на Турско-Испанската интерпарламентарна група за приятелство – и в това си качество също се радвам да съм сред вас. Сега говорим за сигурността на енергията и разбира се, не само Европа се вълнува от този въпрос. Тази тема следва да бъде дискутирана от всички. Както бе упоменато в доклада ви, 2030 година 40% ще бъде поне увеличението на потреблението и нуждата от енергия в света в сравнение с днешния ден. Турция след 15 години ще удвои своето потребление. Така че сигурността на доставките за европейските държави и сигурността за Турция на доставките следва да бъдат разглеждани съвместно. Като страна кандидат членка, ние сме поканени да участваме в тази среща и в това си качество много ви моля, позволете да споделя едно от своите съжаления и оплаквания, а именно – регламента и разпоредбите в Турция по отношение на енергийния сектор е в пълно съответствие с изискванията на Европейския съюз, но със съжаление няма ясно залог, заложени показатели. Енергийната глава не е отговорена в преговорите ни. Ние трябва да направим това, за да започнем преговори защото когато говорим за сигурността на европейската енергия, не можем да пренебрегваме Турция. Турция има такова географско разположение, че 72% от световните запаси на нефт и газ се намират в нашите държави е, съседки. В Близкия изток, в Кавказ, Кавказските страни и в Централна Азия. С други думи, дезаверсификацията за Европа се основава именно на този факт. И както вече бе стартиран Набуко бе упоменаван няколко пъти. Този процес е на диверсификация и пренос през Турция. Споразумението с Набуко вече е подписано. И въпреки, че се казва, че проекта Набуко няма да може да предостави достатъчно количество газ, мога обаче да кажа, че 8 милиарда ще бъдат през 2013 година доставката а в последствие ще стигнат до 31 милиарда кубически метри. От сега до, до този дата повече от 100 милиона кубически метра ще нарасне потребността от газ в Европа. и Италия, Тър, Турция и Гърция имат съвместен проект. Ние вече предоставяме газ на Турция, на Гърция, проставите, който след това ще стигне до Италия, а оттам и до други европейски държави. Така че, нека да се има предвид факта, че Турция следва да бъде пълноправен член максимално бързо, но за да стане това, трябва да се открие и преговорната глава по енергетика. Сега ще приключа. По отношение на сигурността, е, междусистемната връзка вече е факт по отношение на електричеството в Турция и Европа. Синхронизацията ще бъде факт през тази година, което ще даде възможност е, по-свободно да се търгува с електрическа енергия между Турция и Европейския съюз. Е, вече бе споменато е, трите двайсетици за възобновяемите източници на енергия. 20 за електричество, 20% увеличаване на ефективността и 20% намаляване на емисията в сравнение с 90-та година. В Турция дори увеличението ще бъде до 30% до 2023 година, което означава, че Европа ще може да купува повече зелена енергия от Турция, когато стане това. Има изказвания срещу ядрената енергия, но аз съм убеден, че това ще бъде един от източниците на енергия в Европа и Турция също започва дискусия за използването на атомна енергия и нашата централа скоро ще бъде в действие. Благодаря. Благодаря. Ние очакваме с интерес развитието на Турция. Борис Традески от Словакия, следващия оратор. Е, дякуем, пани председаюца. Е, Благодаря, господин госпожо председател. Словашката република е държава, която най-силно бе засегната от газовата криза през 2009 година. Ние бяхме много близко до тотален срив в, енерги... в енергийното снабдяване. Затова за нас въпросите, свързани с енергийната сигурност, са от голямо значение. И трябва да подчертая, че точно солидарността бе нещото, което ни помогна да преодолеем кризата си. Чехия и Германия дадоха а, така, направиха възможно, технологично възможно връщането на а, гъста, защото без а, тези усилия нямаше да има възможност а, ние да избегнем срива. Все още ние се борим с последиците от а, тази газова криза. Искам да кажа още нещо по въпроса за двустранните енергийни доставки. Бих желала да кажа, че за нас това е голям проблем. Ако вземем Набуко, Nord Stream, South Stream, всички тези проекти, по отношение на тях има много междуправителствени консултации и преговори, но все пак основните играчи са частни консорциуми и въпросът, който възниква е дали Европейският съюз има изобщо шанс да влезе равноправно в тези преговори и да успее да договори е, така определени обеми на доставка. За строителството, за изграждането на такива мрежи, е, че всъщност капацитетите се използват само в размер на 90%. И ако нещата продължават в този вид, последиците ще бъдат отрицателни. Енергийната сигурност, сигурността на енергийните доставки, със сигурност това е въпрос, който е свързан с потреблението на енергия това е и въпрос на а, енергийните доставки, на доставките на електрически ток. Ние говорим за бъдещи економии в размер на 20%, например. И тъй като а, имаме работа с ограничени ресурси, си мисля, скоро да че скоро трябва да преминем наистина към ядрена енергия. Мисля, че това е единствения начин, по който бихме могли да така откликнем на увеличеното търсене в тази област. Колегата от Турция спомена въпроса за сигурността. Атомната енергия е най-ефтината. Мисля си, че трябва да отдадем много голямо внимание на въпроса за економиите на енергия. В Европейския съюз има доста големи различия между отделните страни. В Словашката република още преди две години енергийната ефективност без 40% по-висока на домакинство в сравнение с високо развитите държави членки на Европейския съюз. В този смисъл аз повдигам тук въпроса и за сътрудничеството, защото е необходимо да имаме добри концепции за енергийна сигурност за бъдеще. Uh, Благодаря, господин Борис Редецки. Е, давам думата на Сейк Рузев от Европейския парламент. И ако няма никой друг, който желая да се изкаже тази вечер, има други. Желащи можете ли да ми напишете името си? Добре, давам думата на Анджей Гжип от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Първо, позволете ми да благодаря на Яцек Сериош Волски за това, че уточни, че Европейският парламент работи по въпроса за сигурността на доставките на енергия от доста време вече. Доклада на Европейския парламент от 2007 година е основен фактор е, за убеждаване на общността да включи разпоредбите за енергетиката в Лисабонския договор. Много добре знаем, че сигурността на доставките на енергия трябва да се взема пред, вземат предвид геополитическите фактори. Затова целият Европейски съюз и държавите членки трябва да не стоят с кръстени ръце и да гледат пасивно какво се случва, а активно да осигурят сигурност на доставките и преноса на източници на енергия, като същевременно има възможност всяка страна да определя своя енергиен микс. Моят въпрос към господин Сариош Шаволски е каква роля могат да изиграят нашите съседни страни в е, доставките на енергия към Европейския съюз. По-конкретно говоря за страните от източното партньорство и от политиката за добросъседство. Защото в момента сме обърнати навътре, навътре гледаме към държавите членки, а всъщност имаме важни партньори, които са от решаващо значение за сигурността на доставките. И а, също така влияят сериозно на стабилността на пазара. Още един въпрос. Говорим за традиционните източници на енергия, с обичайните региони на происход, Близки изток, Каспийско море, Северна Африка, но все повече се говори и за нови възможности, нови източници там, където има новооткрити залежи и за това искам да попитам какъв е нашия подход към арктическия регион като възможен източник на ресурси. И въобще, кой има юрисдикция там? Това е много важен въпрос, който трябва да се разреши преди да могат да е, се е, извличат ресурсите там, а има важен спор между Русия и Норвегия. По-рано днес чухме, че има известна умора от разширяване в Европейския съюз и, е, известно нежелание да се договарят нови договори. В такъв случай искам да попитам докладчика как можем да преодолеем тази умора и апатия. Въобще как можем да направим нещо в областта на енергийната политика – писнало ни от разширяване, от регламенти. Експертите обаче казаха, че може и да ни е необходимо ново законодателство, за да може политиките да работят по-добре. Мисля, че това е важен въпрос, който трябва да бъде зададен. Благодаря, господин Гжип. Давам думата на госпожа Симона Викарис от Италианския парламент. Аз вече бях поискала думата по-рано днес и се изказах, но е, така, председателката извази радост от провеждането на интересния дебат, затова реших да взема думата още веднъж и да представя някои разсъждения, които първия път не нямах възможност да споделя с вас. Благодаря ви за а, тази среща, за това, че тя е новодневна. Хубаво е, че има възможност а, за такива дискусии. И аз съм сигурна, че ще има и други възможности и поводи да задълбочим нещата. Що се отнася до Италия, възоснова на някои изказвания по тази тема, аз съм на мнение, че позицията на Франция и тази на Полша са онези, с които мога да се така обявя най-съгласна и двамата юристи казаха, че наистина сътрудничеството е нещо, е най-полезното нещо и най-прагматичното. Не защото а, не е възможно да се подпише било то единен акт, било то договор, но а, това по-скоро трябва да бъде крайната фаза на един процес, нещо, което ще се случи след като са изчерпани възможностите на сътрудничеството и солидарността а, и след като те са се състояли по отношение на енергийната сигурност. Тоест, това е нещо като краен резултат, а не предпоставка. Позволете да ви кажа във връзка с Европа, че в това отношение принципът, който трябва да ни води е решенията да идват отдолу. Т.е. в този случай те да бъдат взимани от държавите членки. 2050 година е целта за повечето държави. Цел – за постигане, снабдяване от естествения енер... за приключване а, така, ползването на природни ресурси, на изкопаеми енергоисточници. И тези около 40 години, които ни предстоят, са годините, в които ние трябва да успеем да прокараме прехода, да диверсифицираме енергоисточниците и оптимално да изчерпаме наличните възможности така че да разполагаме с източници, които да заменят вече изчерпаните или по-слаби такива. Атомната енергетика и решенията в тази област са решения на италианския народ, а не само на правителството. Атомната енергия е най-важният енергиен източник по-настоящем и бих желал да напомня, че преди няколко месеца американският президент Обама представи голям проект за реактори от четвърто поколение и този проект ще бъде реализиран в Съединените щати. Италия членува в Г8, но е единствената страна от групата, която не произвежда атомна енергия. И това е нещо важно за нас. Разбира се, ние искаме да имаме минимално равнище на самоосигуряване на доставките и това е добре да се има предвид в разсъжденията в близост до границите и на нашата страна може да се произвежда атомна енергия. Един последен въпрос към докладчика. Говори се за новата директива за гъста. Аз бих искала да зная дали в тази връзка е разсъждавано по въпроса за а, разширяване на тази директива, защото тя премина през една доста продължителна фаза. Планират ли се инфраструктури в тази област? Планира ли се създаване на мрежа между държавите членки? така че а, днешните усилия да бъдат използвани за постигане на минимален размер на енергийна сигурност. Благодаря, госпожо Вихари. Преди да дам думата на следващия оратор, е, господин Хана Свобода би искал да каже няколко думи преди да ни напусне поради своя ангажимент извън Брюксел. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Три коментара. Това е много интересна дискусия. Аз съм бил председател на няколко подобни дискусии, но тази е една от най-интересните. Както а, каза госпожа Викари, е много важен е въпроса за разнообразяването на източниците. Ако говорим за тръбопроводите, не трябва да се забравя, че най-важно е да се диверсифицират и източниците, и маршрутите. Много често говорим за маршрутите и колегите от Словакия споменаха това, и може да се окаже, че всъщност ако маршрутът а, минава през неподходящи места, може да се окаже, че това намалява притока а, на газ, а, може да се окаже, че намалява и сигурността на доставките. Така че маршрутите са много важни и това бе споменато и от колегата от Турция. Важно е във връзка с тръбопровода на Буко. Що се отнася до а, Лисабонски договор, смятам, че не би е, било особено полезно сега да се опитаме да постигнем нов договор, който изменя Лисабонски. Така че, както казаха много оратори, е добре вместо това да работим по договор, който да допълва Лисабонския договор, един допълнителен договор. И мисля, че това е начина по който трябва да се работи сега. Това е моето лично мнение. И е, по последния въпрос, не че искам да вземам а, думата от докладчика по въпрос, но все пак и аз участвам в преговорите с съвета по доставките на газ. И тук най-важно е да се е, постигне възможност за обратен поток на, газа, да има взаимовръзки между мрежите, за да може да се осигури максимална сигурност на доставките на газ. Това е важно за всички страни. Но ще се вземат решен... ще се вземат решения за това, кои точно инвестиции са най-важни. В процедурата за съвместно, за съвместно вземане на решение между парламента и съвета, много от тези решения вече са били взети и така че това не е нещо ново, което трябва да договаряме едва сега. Важно е до 3 години всички държави членки да гарантират пълни доставки на газ, дори когато един от е, най-големите елементи в системата не действа. Това е правилото N-1. Това е основният принцип на доставките на газ. Е, е, Става дума за отсъствие на най-големи, най-големи елемент от системата. И се надявам, че до края на юни ще бъдат взети решенията по въпроса. Това са коментарите ми по този интересен дебат. Благодаря ви много. Извинявам се отново, че трябва да ви напусна в този момент, но ви оставям в ръцете на нашата изключително очарователна председателка и докладчика ще е отговори на въпросите ви. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да председателствам възможно най-добре, но мисля, че няма как да съм по-добра от вас. Сега ще дам думата на госпожа Тереза Риера, депутат от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Най-напред Искам да изразя съгласие с резюмето на господин Свобода. Ще повдигна само един въпрос. Мисля, че този изключително важен дебат, който водим в момент, в който се опитваме да излезем с позиция, не бива да а, ни затваря очите пред необходимостта от работа и по енергийната политика, по е, екологичната политика. Така че, когато говорим за енергийна сигурност, да не забравяме за един много важен енергиен източник. Сега големите източници са изкопаните горива и ядрената енергетика изкопаемите горива, освен че са изчерпаеми и водят до сериозна зависимост от трети страни, произвеждат и огромни количества емисии на въглероден двуокис. Ядрената енергетика е свързана с проблеми, с сигурността, безопасността и ядрените отпадъци. Трябва да признаем, че и двете вида енергия са важни. Що се отнася до научно-развойната дейност, има постигнат напредък в областта на е, изкопаемите горива, имаме улавяне и съхранение на въглерод, в ядрената област. Има напредък в областта на безопасността и ядрените отпадъци. Също така има и сериозен напредък в областта на чистата енергия. Така че искам да направя разлика между енергийни изследвания, енергийна политика. При изследва, разслед, изследванията трябва да бъдем много открити и да инвестираме тъй като човек никога не знае откъде ще дойде е, правилното решение. Що се отнася до енергийната политика обаче, ключовата дума е разнообразяване, диверсификацията и балансирана структура или енергиен микс. Като се стремим към ниски цени на енергията и опазване на околната среда. В Европейския съюз, както казах колегите, ние обръщам, ние мислим за сигурността на доставките още от първия план 2007-2009. Така че аз мисля, че ние сме постигнали сериозно законодателно усилие, тъй като сме положили основите на сигурността на доставките. Заедно с това обаче ние се опитваме да хванем цялата верига от производство до потреблението. Мисля, че ние трябва да продължим работа в три насоки. Първо, изграждане на вътрешен пазар с всичко това, което той изисква, мрежа, междусистемни връзки – трябва да продължим да проповядваме необходимостта от спесяване на енергия и да е, насърчаваме развитието на възобновяемите енергийни източници. Мисля, че е, сме направили немалко и това са моите предложения. Благодаря. Давам думата на госпожа Маргарита Мастронал от Италия. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че подкрепям много от нещата, които бяха казани тук. Много интересни неща бяха казани от депутатите. Те са повод за сериозен размисъл. Пределно ясно е, че всички ние сме наясно, наясно с това, че ни трябва е, енергийна политика. Разбира се, има някои сериозни различия в е, приоритетите и приоритет определене на е, основните въпроси, свързани с енергийния микс. Разбира се, страните може да се очаква, че ще обръщат повече внимание на собствената си енергийна сигурност. Мисля обаче, че днес след обяд всички осъзнахме, че експертите са прави, когато обосновават тезата за е, Европейски енергиен договор, както каза господин Свобода преди малко. За това когато правим това обаче, ние трябва да се водим от духа на сътрудничеството, а не правата, правилата и регламентите. Ето защо е задължително да работим заедно, за да видим каква полза ще извлечем от съвместните си усилия. Трябва да надграждаме върху вече съществуващото сътрудничество и да водим по-широк дебат по инвестиции в е, енергийни инфраструктури. Много важен въпрос е спестяването на енергия. И друга възможност са общите доставки, е, договорите, ценови стимули за държавите членки, които участват в е, този стратегически вариант. Ако, разбира се, ако те ще направят, ако те ще направят жертви, трябва да има някакви компенсации. Не можем да вървим в една посока. Но при всички случаи има основа за солидарност. Благодаря. Следващият оратор е господин Иванов от България. Председател, е, искам по повод изказването на моя колега от Словакия да кажа, че ако има страна, която е била по-тежко засегната от газовата криза в началото на 2009 година от Словакия, това е именно моята страна България. В този аспект няма страна, която да е по-силно заинтересована от създаване на Европейска енергийна общност и изказаните идеи, свързани с създаването и правната рамка на една европейска енергийна общност, действително звучат изключително окуражаващо за всички членове на Европейския съюз, както и за страните кандидатки. Искам само да отбележа три момента, които ги считам за особено важни. Няма съмнение, че най-бързо енергийната сигурност на страните от Европейския съюз може да бъде гарантирана чрез междусистемните връзки, чието изграждане ще позволи от всеки вид енергиен източник всяка от страните – членки на Европейския съюз, да има резервен доставчик. Това е особено важно по отношение на природния газ. Второто, което за мен е особено важно, и което беше засегнато и от някои от ораторите, е необходимостта от рязко повишаване на енергийната ефективност. Говоря това, защото в страните е, членки на бившия Варшавски договор, страните от Централна и Източна Европа, все още голяма част от икономиката е изключително енергоемка, а намаляването на енергоемкостта, повишаването на енергийната ефективност означава повишаване на енергийната сигурност, защото се намалява потреблението и нуждата от енергия, респективно от енергийни източници. И последното искам да изкажа мнение е повдигнатия въпрос за продължаване използването на ядрената енергия. Безспорно ядрената енергия е един важен сегмент на енергията в Европейския съюз през 21 век. В същото време има три въпроса, които ще отбележа. На първо място, не винаги въвеждане на ядрена енергия на нови ядрени централи повишава енергийната сигурност. И примера е именно България, където 100% от доставките на петрол, на газ, на ядрени технологии, на ядрено гориво идва от една и съща страна, която не е член на Европейския съюз. И тук построяването на втора ядрена централа, касае се за АЕЦ белени, от същата страна, със същата технология и същия източни ядрено гориво, не повишава енергийната сигурност на страната, а по косвен начин по този начин и на сенти страни от Европейския съюз. На второ място, ядрената енергия, поне в сегашния си вид, проистича от енергийния източник, който е фосилен източник това е урана. С други думи, той също е изчерпаем, както е петрола, газа и въглищата, което означава, че не е, поне в сегашните технологии, най-перспективното решение. И на трето място, все още продължава да витае въпроса за това какво прави всяка страна със своите радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Готова ли е всяка страна която построи ядрена централа, да ги приеме на собствената си територия и да ги погребе и по този начин гарантира ли сигурността на бъдните поколения в страната си? Защото ако тези отпадъци се изнасят извън съответната страна, то това създава такава зависимост, както в момента имаме зависимост от доставките на газ. Могат да прекъснат доставките на газ, в един бъдещ момент пък може да прекъсне съгласието тези отпадъци да бъдат изнасени в страна, особено ако тя не е членка на Европейския съюз. Благодаря ви. Е, Имам още двама записани оратори на моя списък. Бих искала да предложа след втория оратор, господин Бизе, да дадем думата на нашия докладчик, защото бяха зададени много въпроси и вероятно той би желал да им отговори. Господин Герт Вулф от а, Европейския социал-економически комитет има думата. След това господин Жан Бижзе. Съгласни ли сте с моето предложение? Добре, в такъв случай господин Герхов има думата. Госпожо председател, взимам думата сега, защото исках още веднъж от името на Айкосок да споделя няколко идеи с вас. Основно, когато става дума за замяна на енергийните източници за все по-широко използване на възобновяеми източници, имаме предвид основно производство на електричество. Но не този сектор всъщност има най-голяма потребност в Европа. А, такива сектори са а, транспорта, химическата промишленост, отоплението и така нататък. Когато говорим за нефт и газ, бих искал отново да подчертая, че въглищата са основната суровина – но знаем, че всъщност те създават и най-голям проблем заради е, високия процент емисии на въглероден двокис. Необходимо е да се разработят е, нови технологии. Технологиите за улавяне и съхранение на въглерод в момента се разработват, но все още това не е факт, все още не е съвсем ясно как ще се улавят, как ще се съхраняват тези емисии. Що се отнася до улавянето и складето на водород, може да подчертаем още веднъж, че самия процес ще има потребност от енергия и може да се получи затворен кръг. Дали пък няма да потребяваме по-малко енергия, ако не разработваме такава технология? Въпросът ми е нужно ли е да развиваме технологията в тази посока. Искам да се спра и на темата за климата. Разбира се, в момента не това е в центъра на нашата дискусия, но ако се борим с глобалното затопляне, тогава действително улавянето и съхранението на водород може да ни помогне. От друга страна, обаче, отново се поставя въпроса дали така не се потребява, не се използва много повече водород. Използването на водорода, разбира се, се свързва с този енергоносител, който има най-голяма потребност в бъдещо развитие. И така, последния оратор, господин Бизе, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата още един път. Искам да поставя акцент върху спешната необходимост да се отговори на предложението направено от господин, Жак, от господин Бузек и господин Жак Делор да създаде Европейска енергийна общност. Защото ние в момента преживяваме финансова криза, която е особено остра, каквато не е имало от 1929 година. Ние се стремим към економическо оживление. Тук в парламента се говори много за стратегията 2020. Има известен анахронизъм, който се състои в това, че не се приема тази общност максимално бързо и да се започне с, само с тези страни, които са готови и приемат тази идея. Е, чрез едно засилено сътрудничество. След това ще дойдат и други страни. По този начин ще се успокоят малко цените на енергийния пазар, от което имаме нужда за економическото оживление. Ето, аз мисля, че е, трябва, да слож... трябва да настояваме за приемане на спешно решение в тази насока. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Ясък Саруш Волски. Благодаря, госпожо председател. Засегнати бяха многообразие от теми и в никакъв случай не бих могъл да се спра на всички. Позволете най-напред да се спра наказаното от депутата от Литва. Бе подчертана значимостта на вътрешния пазар – Дебата имаше моменти, които насочваха вниманието към а, темите на втора и трета работна група, така че ще се опитам да направя прехода към единния пазар. Разбира се, никой не подценява значимостта на единния пазар в енергийния сектор. Това, разбира се, е част от цялостната концепция за единен пазар – аз обаче бих е, коментирал, задавайки въпрос едновременно. Може ли един единен пазар да съществува без единна сигурност? Може ли да либерализираме и да имаме напълно прозрачно, свободно движение на енергия, ако има различни нива на сигурност на енергийните доставки? Това, разбира се, е риторичен въпрос. Само искам да посоча, че тези два аспекта са взаимно свързани. По-нататък, Лорд Лопър зададе някои въпроси, но онова, което ме, ми направи впечатление в вашето изказване, че е, Великобритания не желаеше с голям е, е интерес да участва в дебата, свързан с енергийната сигурност, а сега проявява много по-голяма готовност. Спомняте си, Чарлз, колко трудно беше да убедим британските колеги, че ще е политика в този сектор. Мога да кажа, че Вчера бяхме богати по отношение на нефта и газа, сега сме бедни. А този променящ се е, климат или ландшафт на ресурсите ще ни съпътства. Следователно, трябва да подходим единно, а не индивидуалистично. Е, не бе използвана думата егоистично, но ако говорим честно, става дума именно за това, за солидарност или за егоизъм. По отношение на трите въпроса на Вортропър – Попитахте дали комисията а, работи, подготвя се. Да, отговорът е да. Има стратегия, но липсва воля тя да бъде изпълнявана. Дори имайки предвид така известния регламент за газа, към който често се правят препратки. Това всъщност е на практика материализиране на 194 член. Първоначално варианта беше твърде амбициозен. Комисията се обърна към държавите членки с материал, който е много амбициозен. След това той стигна до съвета и стана по-малко амбициозен. След това се опитваме отново да повишим амбицията си по отношение на този документ, защото трябва да внимаваме обаче, защото а, наистина една много амбициозен проект на парламента може да бъде убит, а, защото липсва същия ентусиазъм сред държавите членки. Дали ще оцелее стратегията, която съществува, не знае, вероятно няма, ако не успеем да съберем достатъчно политическа воля за нейното изпълнение. Вече 90 дни се говори по този въпрос. Сигурност, устойчивост. Може би още два часа ще трябва да говорим по нашата тема, ако можем да изчерпим всички интереси и въпроси. Но сега бих искал да се обърна към господин Люкие. Той като че ли не е тук, тогава ще продължа на английски, след като не е в залата. Той зададе въпрос за Русия. А, ние непрекъснато казваме откъде идва заплахата. Хубаво е от време на време да чуем и Париж да говори в този смисъл. Така какво се случи в Украина, какво се случва сега, какво се случва в Беларус? Губим заради из загубата на, заради използването на това политическо оръжие. Всичко е много ясно. Ясно е позицията на руската флота в Севастопол и Лукашенко и позицията му. Така че да, отговора ми е да към господин Лекие. Споделям неговата вяра, че ядрената енергия е бъдещето. Някои държави членки не я искат, но същевременно, както знаем, немците са доста колебливи и с нежелание обаче подхождат към въпроса, но това не им пречи да купуват съответната ядрена енергия. Имаме подобно отношение към Дубай, макар че там колебливостта е в отцветено в зелено. По отношение на този различен енергиен микс, този букет, означава, че ние трябва да търсим онова, което се допълва между държавите членки. Ключовата дума, ключовия дефицит – на следващо място, да, вярвам във вашата позиция. Трябва да, упреди, да проверим как работи модела, шенгенския модел за сътрудничество. Единствено се при, е, е, притесняваме, че ще имаме колегиум на тези, които са бедни, нямат необходимото. Ние ще бъдем съгласни е, относно позицията си, но ли ще липства газа? Онези, които не искат солидарност, е, няма да ги опоменавам, са тези, които са добре с ресурсите си, имат си достатъчно и мога да се позова на някои от идеите на генерал Дегол, е, инвестициите в ядрената енергия, което сега е наистина благословия за държавата. И Другите континенти, да, да ги наречем така, да те се занимават със своите тръбопроводи. Но, ако нямаме потенциалните доставчици на солидарност, онези, които ще бъдат ползватели на солидарността, тогава в такъв случай не знае до каква степен ще се справим с задачата. Бих искал да се разграничи дългосрочната сигурност, която включва, разбира се, новите източници, възобновяемите източници. Това е стратегия по-скоро, а не сигурност. Стратегия за 20-30 години. Сигурността е по-краткосрочна в своето измерение, или както българския ни а, колега взе думата или словака колега също така се спря на тези теми. Тогава, когато се затварят училища, болници, предприятия и спира градския транспорт. Ето това всъщност е сравнимо с една военна ситуация, в която държавата се парализира не с бомби, а с това оръжие, липсата на енергия. И в краткосрочен план всъщност това е потреблението на нефт и газ. Може да се купи на пазара в Роттердам, разбира се, спотовия пазар – Необходимо е да не пропуснем и въпроса за сигурността в газовите доставки, но тук има геополитически последици. Ние можем да загубим съседите на изток именно поради използването на този инструмент. И ако някой имаше достатъчно а, а, а, разум за да създаде индекс за газ и демокрация, да постави между тях някаква връзка, ще видим, че взаимо, взаим, взаимозависимостта е много тясна. Това не е стока на борсата, а политически инструмент. И в контекста на днешната финансово-економическа криза не съм съгласен с един от ораторите, който каза, че сме след е, кризата. Сега се намираме на втората и фаза и някои е, колеги ги казват, че всъщност втората фаза те първа ни чака и Гърция е един пример в това отношение. Няма да можем да създаваме работни места, ако не разполагаме с енергия на добра цена. И ако монополистите в арабските страни и Русия ни диктуват цени, цените на газ, това са опити, които ни тревожат. Създаването на газов ОПЕК организация – И по отношение на Америка и от разкриването на нови залежи там, 300 долара за 1000 кубически метра, а пък в, в Русия два пъти по-скъпо. Какво означава това? 300 за 1000 срещу 150 долара за 1000 кубически метра. Някой ни каза кой ще плати за всичко това и какво, от какво имаме нужда по отношение на публична интервенция. Когато а, пазарите не се справят и пропадат, тогава Европейския съюз трябва да се намеси като политическа власт и като средства и финансиране. Това означава, че трябва да платим от нашия общ бюджет. Ако ще трябва да изграждаме резерви. Тези, които инвестират, трябва да получат възстановяване на съответните суми за факта, че те са инвестирани, трябва да бъдат наградени. Ако някой изгражда а, съответните наличности, тогава трябва да получи може би 20% повече в а, ситуация на криза. Така че трябва да имаме политика на застраховане в рамките на Европейския съюз. Като група трябва да решим това. По отношение на въпроса дали искаме 27 политики или една обща политика в отговор на господин Витброд мога да кажа да, ние имаме е, нашата перспектива, но няма достатъчно политическа воля. Кой ще плаща за бюджета на Европейския съюз? Вече мисля, че отговорих в този смисъл и на господин Бизе. Е, инвестициите и усилията, които се влагат държавите членки и компаниите съответно, които инвестират и биват насърчавани да инвестират в хранилища, съоръжение за съхраняване на а, енергоносители, следва да а, бъдат насърчавани. В противен случай пазара няма как да работи. По отношение на Набуко и колегата от Турция. Темата е много сложна. Не бих насърчил турските си колеги да правят връзка между преговори за членство и участие и солидарност в енергийната сигурност на Европейския съюз. Защото това а, може да не бъде изтълкувано правилно. Зная наистина трудността на прехода и преговорите, но не мисля, че е в интерес на Турция подобен подход. И накрая, Европейският парламент има своята перспектива и своя амбициозен проект. Има риск от провал, много ясно искам да го заява. С всичките ни добри пожелания, отлични концепции, ние можем да загубим битката и сме близо до този момент. Приключвам на тази тревожна вълна. Благодаря. Благодаря, господин Сарешволски. И аз искам да кажа, че за мен беше чест да съпредседателствам заседанието на нашата работна група тази вечер и както много от вас казаха, в много държави членки всеки се опита да намери своя индивидуален път. В Швеция след 10 дена ще има гласуване в парламента и ще стане а, ясно дали можем в областта на атомната енергия да поемем по нов път. Мисля, че това ще повлияе на начина по който ние в Швеция разглеждаме енергийната свобода. Много ви благодаря за участието това заседание и се надявам, че ще следите дебата в моята страна Швеция. Благодаря ви много, приятна вечер.